Thanks again, dear colleagues. Уважаеми колеги, добре дошли на следобедното ни заседание. But anyway, back to work. Обедната почивка беше кратка заради заседанието на координаторите, но все пак нека се върнем към работата ни за този следобед. Вече минава 3 часа. и трябва да продължим с работата си. Като начало на следобедната ни работа, приветствам с добре дошла комисарката Сесилия Маумстръм, комисар по вътрешните въпроси. Тя ще ни представи работната програма за 2012 година както и актуалното състояние на досиетата в областта на вътрешните работи. Става въпрос за новото правно основание за Европол, преразглеждането на директивата за съхраняване на данните и други. Това са все досиета и теми, които са от съществено значение за нашата комисия. Сега давам думата на комисар Малмстръм. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички и щастлива нова година. Надявам се, че тази година ще бъде белязана с успех в нашето сътрудничество. Поздравявам и вас за това, че сте преизбран за председател на тази комисия. В момента и сегашната комисия е в средата на мандата си. Миналата година за нас беше много добра с оглед на сътрудничеството между Европейската комисия и Европейския парламент. Комисията и парламента, въпреки съвета, си сътрудничат много добре и работят ръка за ръка. Миналата година беше тежка заради економическата криза, която се отрази на всички наши дейности, включително и на дейностите, с които се занимава парламентарната комисия за свободите и правните въпроси. Така че мога само да се радвам за това, че имаме възможност да се занимаем с важни за нашите граждани въпроси. Трите институции работиха заедно, за да се приеме и единното разрешително, което улеснява живота на многобройните мигранти, които желаят да се трудят или да се придвижват в Европейския съюз. Миналата есен и до ден днешен отделям специално внимание на законодателния пакет за Шенген. Ще се спра по-подробно на този въпрос малко по-късно. Директивата за детската порнография и злоупотребите с деца също бе разгледана. Надявам се, че посредством тази директива децата ще бъдат защитени на много по-високо ниво. Имаме и законодателен акт за огнестрелните оръжия. Надяваме се, че той ще ни даде възможност да предприемаме адекватни действия. Същото се отнася и за защитата на човешките права. Направена бе и от първата годишна оценка за стратегията за вътрешната сигурност, тема, която ще разгледаме малко по-късно днес след обяд. Напредък бе отбелязан и в полицейската област, в борбата с организираната престъпност. Вие също приехте споразумението, което ние договорихме с САЩ в областта на резервационните данни на пътниците. В момента и вие разглеждате ам, мандата за преговори с Канада във връзка с резервационните данни на пътниците. Доста натоварена беше нашата програма. Внимателно следяхме събитията в съседните нам държави, по-специално в южната част, така че тези теми винаги ще присъстват в а, нашата програма и в дневния ни ред. За останалата част от мандата ни сме поставили като приоритети темите, които бяха подчертани от датското председателство тази сутрин, а именно общата система за убежища. Ще работим в тясно сътрудничество с докладчиците и докладчиците в сянка, за да може да се отбележи напредък в това отношение консенсуса в съвета по отношение на повторното установяване е нещо добро. Наистина се надяваме, че с датското председателство ще можем да работим в това отношение, както и за подобряването на условията за прием. Всичко това е тясно свързано с директивата за процедурите, така че ще трябва всички досиета да бъдат разглеждани заедно. Относно регламент Дъблин, това е законодателен акт, който вие следите с голямо внимание. Ще има механизъм за ранно предупреждение в рамките на регламента Дъблин. Нуждаем се от механизъм, който да насърчава доверието. Механизъм, който да почива на добра система за вземане на решения. Всичко това е възможно само ако е придружено с мерки за солидарност. Относно професионалната иммиграция. Тя е важна за нас, така че ще работим и по нея, ще работим и по директивата за командироването на служители в предприятия в Европейския съюз. Това отношение ценя високо усилията, които вие положихте, за да увеличите привлекателността на тази система. Надявам се, че ще можем да направим приоритет и законодателния акт за сезонните работници. Това е необходимо, за да може да се подготви почвата за миграцията и на висококвалифицираните мигранти. Мигрантите имат право и на семейен живот. Вие водихте дебат във връзка с зелената книга за семейното събиране, така че ще работим и по този въпрос. Високо ценя подкрепата, която вашият Европейският парламент подкрепата, която Европейския парламент даде на а, Шенгенския пакет. Разбира се, аз твърдо ще отстоявам правилата на Шенген да бъдат спазвани. Те трябва да бъдат преразгледани и да се здобием с необходимия механизъм за оценка. Това е в интерес на гражданите, както и на институциите. Трябва да се подобри управлението на границите и да се попречи възстановяването на граничния контрол. Трябва да установим защо и кога някои правила не функционират добре и евентуално да ги заменим с по-добри. Надявам се, че ще мога да работя с госпожа Вебер и господин Коелю, които са докладчици по тази важна тема. Политиката за визите също е важна за парламента, тя е важна и за мен. Предпазната клауза и временното преустановяване ни дават възможност да вземем необходимите мерки при извънредни ситуации. Точно преди коледа беше прият един общ подход – по силата на който се определяха и критериите. Целта ни е този механизъм да се използва само при извънредни обстоятелства, при крайна необходимост. Що се отнася до визите, миналата седмица бях в Косово и а, обсъдих въпроса с а, правителството на Косово. Ще работим по въпроса и с другите държави. В общи линии трябва да се подобри диалога с съседните нам държави, които не са членки на Европейският съюз, предвидени са срещи в това отношение. Надявам се, че ще имаме база, която да ни позволи да развием отношенията си с южните ни съседи. Става въпрос за един общ подход, в който се включва миграцията, убежищата, свободното движение, визите, сътрудничеството, граничното, управлението на границите. Имаме подобни споразумения с Тунис и Марокко. Надяваме се, че с други държави ще имаме възможност да сключим подобни споразумения за бъдеще. Тази година ще представим предложения във връзка с така наречените интелигентни граници. Целта е да се улесни движението в Европейският съюз. Както казах, имаме предложения в това отношение и ще имаме възможност да ги обсъдим тази година. Борбата с корупцията е също важна тема. Ние трябва да дадем своя принос. Благодаря ви още веднъж за това, че подкрепихте съобщението на комисията. Очаквам с нетърпение да работим заедно по него. Знаете, че 27-те държави членки че в 27-те държави членки към 100 милиарда евро изчезват заради корупцията. Всичко това е свързано с трафика на наркотици и други тежки престъпления. Така че а, за нас това ще бъде основен приоритет и ще изготвим специален доклад следващата година. Следващата, през следващите няколко дни ще обсъдим тази тема. Ще гледаме да разполагаме с съответните инструменти, които да ни позволят да замразим или да конфискуваме съответните активи и в случаите на неправилно прилагане на законодателните актове в това отношение ще излезем с ново предложение. По въпроса за сигурността. Доста работа ни очаква в следващите няколко месеца. Господин Коп ще бъде докладчик за резервационните данни на пътниците. Ще трябва да работим по въпросите за борбата с тероризма, трафика с, с хора и с наркотици. И разбира се, трябва да работим и за запазването на личния живот и данните на а, пътниците. Споразумението за резервационните данни на пътниците с САЩ бе представено на вашите вашето внимание, то трябва да бъде одобрено от вас. Аз лично считам, че това споразумение представлява една стъпка напред в сравнение с споразумението, което имахме до сега и се надявам, че тази крачка напред ще бъде направена през май месец, тъй като това ще бъде много важен сигнал и трите институции трябва да изпратим ясен сигнал на САЩ, като отстояваме позицията си в някои отношения. Ако не се лъжа, днес след обяд ще обсъждате споразумението с Канада във връзка с резервационните данни за пътниците, така че няма да спирам на него сега. Относно проследяемостта на финансовите активи от терористична дейност, готвим оценка на въздействието и тя трябва да излезе през пролетта. Надявам се, че благодарение на нея ще можем да обсъдим по-подробно нещата с вас. Относно директивата за защитата на данните, вече се консултирахме с заинтересованите страни и в момента анализираме получените отговори. Едно е ясно, този законодателен акт е много важен с оглед запазването на реда, но а, все пак се налага преразглеждане на директивата. Искам да ви уверя в това, че в съвета няма да се прави голямо някакво основно преразглеждане на директивата минимални корекции. Що се отнася до предложението за център, в който да имаме екипи за бърза реакция в областта на киберпрестъпността, тази идея е на лице и а, през пролетта ще публикуваме специално съобщение в това отношение. Директивата за киберпрестъпността е обект на вашето внимание. Надявам се, че ще я одобрите преди лятото. Всичко, което се отнася до информатиката, всъщност е нещо, което обсъждам с господин Коелю. Много скоро в Талин ще има специална специален център, специална служба, която ще бъде открита съвсем наскоро. И накрая, стратегията на Европейския съюз и борбата с трафика на хора. Тя също ще бъде приета наскоро, ще представлява стратегическа рамка, чиято цел е да се предотврати трафика на хора, да се преследват наказателно авторите на престъплението, разбира се, ще искаме да гарантираме съответната сигурност на жертвите. Така че имаме доста натоварена програма и, както казах в началото, с голямо удоволствие ще работя с вас през следващите няколко месеци и ще отговоря на вашите въпроси. Господин председател, приключих с съпителните си думи, но разбира се, с готовност ще отговоря на въпросите. Благодаря ви, госпожо комисар, за представянето на вашата работна програма за следващите месеци. Сега пристъпваме към дискусията. Ще започнем с въпросите, вероятно от координаторите, представящи всяка една от политическите групи. Това ще бъде първия тур и след това ще има втори тура. Ще направя списък. Както казах рано тази сутрин, искам да ви припомня, че предвиденото време за разговор с госпожа Малстръм е 15 минути, така че ви моля да бъдете кратки, защото имаме 10 точки само за освобождаване на отговорност за изпълнението на бюджета. За първо давам думата на Симон Босотил от ТП, НП. Благодаря, господин <clears throat> председател. Благодаря, госпожо комисар. Искам да ви пожелая много добра нова година. Мисля, че все още мога да ви го пожелая в началото на януари. <clears throat> Е, ННП се подготви за <clears throat> тази среща на и, и трябва да кажа, че ед, една от причините, които ни безпокои, това е подхода на междуправителствения подход, който измества постепенно общностния. Искам да започна с това, <clears throat> защото това не само ни притеснява, но, но искаме да чуем и вие какво мислите за това. Искаме да ви кажем, че искаме да се спрем на този въпрос. Има практически е, примери за тази тенденция към междуправителствен подход. Нямам предвид е, само в данъчния пакет, а и шенгенското пространство, където е, реакциите, които виждаме, не са окоръжаващи. Рано тази сутрин обсъждахме визовия режим, промените, които се въвеждат, предпазната клауза, дори и в това отношение е явно, че нямаме общ визов режим. Ако една или няколко държави е, е прав, остават настрани от останалите, е, е, в никакъв случай не може да се каже, че имаме общ режим. И в много области няма подкрепа от общността. Например, солидарността в областта на убежището. Много често говорим за система, обща система за даване на убежище, но когато една страна има затруднение, тя бива оставена да се оправя сама. Е, в една, видях, че в една статия сте писали по тази тема в местни медии. Напълно споделям вашата гледна точка и призовавам комисията отново да оглави усилията в тази област и да измести, да отхвърли междуправителствения подход и да настоява твърдо за общностен подход. Особено конкретно за солидарността вчера мини, на, на, не, пардон, министра на а, правосъдието днес, тази сутрин, заяви, че утре ще включи темата солидарност в дневния ред на съвета ПВР. Искам да ви попитам дали комисията участва в и има конкретни предложения в това отношение за наистина да реализираме на практика солидарността. Защото преди няколко седмици получихме вашето съобщение за солидарността, а тази сутрин, както ви казах, е, изслушахме и е, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, които също искат да работят в е, тази насока. Но можете ли да ни кажете малко повече какво ще представлява този механизъм, който ще гарантира солидарността? Благодаря за помощта. Искам да ви припомня, че трябва да спазвате времето от две минути. Така ще можем да чуем максимален брой въпроси. И след като включим, приключим списъка, може да поискате думата с вдигане на ръка. Госпожа Ганц. Uh, uh, Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, за толкова интересния и бърз преглед, който направихте. Бих искала да задам някои въпроси от една страна, да кажа, че ние споделяме а, притесненията а, ви по отношение между а, институционалното решение, но да сме окоръжени, че смятате да осъществите напредък. Едно от нещата, а, споразумението за данните на пътниците, ПНР – данните между ЕСЕ и САЩ. Има някои основания за притеснения, защото въпреки подобрението, все пак има сериозни проблеми за преодоляване. Има ли някакво място за маневриране по отношение а, положителна промяна, положителна в а, нашите разбирания промяна във връзка с резервационните данни на пътниците. Разбира се, вие не можете да ни кажете какъв ще е резултата или да ви държим отговорна за резултатите, но все пак а, задълженията по отношение на визовия режим също бихме искали да знаем доколко са сред най-важните или най-разискваните при тези преговори теми. А, започвате а, преговори с правителството на Косово, властите на Косово по отношение на, виза, е, на визови режим, но а, как виждате нещата в а, следствие на, на последното развитие в Косово? А, господин капитани, радвам се да ви видя отново тук. Много се радваме, че сте отново сред нас. А сега госпожа Вевер от името на Алди. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо председател, за това, че сте сред нас тук в комисията Ливе винаги сте реагирали много точно а, а, спрямо всяка наша покана да дойдете тук и ние ценим високо тази ваша готовност да разисквате важните проблеми с нас. Много важно и в същото време а, чувствително е това, което разглеждаме. Разбира се, много са проблемите, но най-вече има а, голяма пропаст между а, това, което а, заема комисията като позиция, парламента и съвета все пак са постигнати добри резултати по отношение на а, законодателните пакети за бежанците и а, обежището. Е, не съвсем всичко е направено както ние предполагахме, че трябва да стане, но сме готови на компромис, доколкото а, е конструктивен този компромис. Но нашата работа с вас е един добър пример за сътрудничество. Споменахте дневния ред и броя досиета, вида теми, които смятате за най-важни. И ние ценим този списък. Ами ние представяме различни хора. Вие, ние и съвета всъщност представяме различни хора, но населението на Европейския съюз. Не знам доколко това се разбира от съвета, но огромното мнозинство от гражданите на Европейския съюз настояват на промяна, но истинска промяна. Защото това е едно от, една от нашите о, основни свободи. Поне от гледна точка на Алде, ние имаме а, своето разбиране за това как трябва да се подходи към съвета, съвета, който трябва да уважава парламента и да уважава духа и буквата на Лисабонския договор, защото всъщност ние говорим за него. Разбира се, че има някои теми и досиета, които са по-трудни за осъществяване, а, което един такъв пример е Използването на резервационните данни на пътниците в споразумението ССАЩ. Аз обаче като цяло продължавам да съм оптимист, най-вече заради това, че така добре говорим, работим с вас. Благодаря. Следващия оратор. Следващата а, тема е стратегията за вътрешна сигурност. Е, добре, това е проект. Проект за предложение. А искам да се обърна и към комис... комисията и към вас като комисар. Ам, казвайки, че съм притеснена, че целта не е ясно формулирана. Базата също стои доста неясно видяхме анализ на Европол наскоро, че заплахата идва зад граница, извън пределите на Европейския съюз и от ислямската заплаха и в същото време ние се сблъскахме с невероятната трагедия а, в Норвегия и а, изтъпление на крайно, крайната десница в Германия всъщност се оказва май, че никой не знае откъде точно идва голямата заплаха и очевидно трябва да има сериозен анализ, за да се установи това. Има ли демократичен контрол и имате ли а, контакт с а, а, демократичните формирования в Европейския съюз, които биха могли да ви предоставят информация, защото трябва да се разглеждат а, въпросите свързани с фундаменталните ни свободи, свободи, права, а, възможностите за развитие на съдебното сътрудничество, а може би някои неща не функционират. Ние трябва да защитим нашите граждани от грешки на техните правителства. Ние а, трябва ли да се фокусираме само върху външните граници и да, ги, да превърнем тези външни граници а, в най-важния инструмент а, за осигуряване на нашата сигурност и безопасност. Вие споменахте, че има дебат по вътрешните граници и Шенген и в същото време стратегията за вътрешната сигурност а, някак си се опитва да задържи заплахите извън границите на Европейския съюз. На все едно няма вътрешни. Бихме искали а, да имаме уверение от ваша страна а, доколко и дали ще а, проверявате фактите, които основават такова едно твърдение. Например, а, ЦРУ а, и а, неговите а, тайни а, полети, за нас е изключително важно да можем да погледнем кореспонденцията, която е вадена, водена извинете, между тях и съответните звена в европейските структури, за да можем да изработим един добър доклад по тези полети на ЦРУ, както ги знаем. Господин Кирков. Ще бъда съвсем а, кратък, господин председател. А, приветствам общия смисъл на тази програма, но бих искал да кажа, че искам уверение от страна на комисията във връзка с това, че те се опитват наистина да достигнат до хармонизацията някои, на някои закони в дадени области. Ако все пак трябва да запазим този първоначален тласък, благодарение на който се движим, дали ще успеем да постигнем това, което целим. И в същото време няма и пълно сътрудничество между държавите членки. Дали пълното сътрудничество би било един подходящ първи етап в тази процедура. А, не знам. Искам да чуя вашия отговор. По киберсигурността. Трета година разглеждаме киберпрестъпността като една нова заплаха. Тя вече не е толкова нова. Плюс това а, знаем, а, че вече на, а, киберпрестъпността нанесе първите си удари, разбивайки електронните системи а, на много важни институции. За това бих искал да чуя от комисията а какво точно като решителни стъпки е предвидила да взима, а, или може би разработването на една мини-програма, така да я наречем, по киберсигурността. Може би трансатлантическата а, основа би могла да ни помогне – или някои сътрудничество с някои други части на света, където киберпрестъпността и заплахата са доста големи. Бюрократичните бариери, по-свободното циркулиране. Да, аз съм за това бюрокрацията да бъде намалена до възможния минимум и се надявам да видя това и в комисията, Европейската комисия, защото ние сме доста ужасяващо неспособни да регулираме има едно намаляването на административното бреме. Благодаря. Господин Боргецио. Благодаря, господин председател. Два бързи въпроса първият проистича от най-пресните новини. в миналото съм заклеймявал някои явления. Ми се струва, че комисията не отделя достатъчно внимание на тях. По време на манифестацията на шофьорите на тирове се установи, че има нелоялна конкуренция от страна на а, чужди превозвачи, чужди извън фирми, извън Европейския съюз а, по отношение на условията на труд, които са твърде различни а, от тези на италианските шофьори, както и социалните условия, при които са поставени. Това е доста сериозно явление, защото тази нелоялна конкуренция се съпъсва от една реална заплаха за европейските граждани. Втората новина е трагедията с круизния кораб. А, не, трагедиите с корабите, знаете, че хора с български и гръцки паспорти влизат в, на тери... български и румънски паспорти влизат на територията на Европейския съюз, а са граждани на трети държави. Това е опасно и създава, е, нарушава правата на европейските е, трудещи се. По време на е, почитането на Холокоста, eh, verificatosi nell'ambito della giustizia italiana per l'assoluzione pronunciata nei confronti dell'autore di una vignetta pesantemente antisemita che ha avuto per oggetto un. Беше публикувана една антисемитска графика. Ето тук показвам карикатурата в един сатиричен вестник карикатура, която припомня най-отявлената антисемитска пропаганда. Дали е, сте в течение на това, госпожо комисар? Директорът на вестника и журналиста заклеймиха публикуването на тази карикатура. Това беше вчера. Защо Европейската комисия мълчи и не се произнася по подобни случаи, е, е случаи на отявлена пропаганда? Сега време за отговор на госпожа Малстром и втори кръг, кръг на въпроси, които трябва да бъдат по-кратки от първите. Благодаря много, благодаря за въпросите. Да, господин Восотил, както и много от други, ние сме загрижени от този а, междуправителствен процес а, на разделяне като че ли, отколкото нас сближаваме. Повече Европа, а, казваме ние, а като че ли в другата посока е тенденцията да се надяваме, че избраните от нас лидери на нашите страни ще успеят да преодолеят това, което предизвиква такава една тенденция и тя е опасна тенденция. Ето защо общностните институции, комисията, съвета и парламента трябва да се държат здраво един за друг. Шенген е една от най-добрите постижения за Европейския съюз ние трябва да го защитаваме, да защитаваме нещата, които работят и да подобрим и променим нещата, които не работят. Ако имаме проблеми, нека да работим заедно за тях, а, а не да се разделяме и по този начин да отслабваме а, противопоставянето си на тях. Солидарността а, имаше едно съобщение на комисията точно за солидарността преди коледа. Утре сутринта официално ще бъде разглеждано това. Ние ще се надяваме, а надявам се, че това е датската амбиция, да се излезе с нещо малко по-конкретно. Не само да се говори общо за солидарността повечето държави членки бяха активни, подпомагайки Гърция. А не само а, в първоначалния етап, но и сега в работата си съвместната с гръцките власти и специалисти, като се предоставя а, обучение, съвместна работа, също така и ние се надяваме да има една по- постоянна схема за вътрешно разместване на служителите. Очевидно има много още други неща, които трябва и могат да бъдат направени. Също така в дългосрочен план има финансови предложения, свързани с това, че фонд за подпомагане на изпадналите в беда държави членки трябва да има сериозни фискални измерения. Председателят ще бъде а, утре а, там. Те ще се видят всички. Се надявам, че председателството ам, планира, макар и на по-късен етап, едно събиране отново, за да се постави в окончателните му рамки а, текста. По отношение на а, споразумението Европейския съюз САЩ за резервационните данни на пътниците. Ами това е споразумението. То е одобрено от съвета. Нищо не можем да променим. Това е, което имаме пред себе си и това е. Канада. Аз мисля, че господин Пиво ще дойде да ви информира за а, подробностите, по които сме за постигнатото а, напред а, с а, унгарските или словашките визи и така нататък. Ние продължаваме диалога с Канада, но на това не са преговорите а, по ПНР данните и тяхното ползване но това далеч не пречи да се повдигнат заедно въпросите. А, за Косово искам да ви кажа, че Косово вече не е изолиран анклав в а, Западните Балкани, а ние а, сме, а, работим с тях като с а, страните от а, а, с, а, м, проекта за съседство а, на Европейския съюз Юлекс и някои други а, са представили вече един доста окончателен вариант на текста. Е, знаем, това не е тайна, че а правителството в Косово започна своята работа и борба с корупцията, организираната престъпност и така нататък. Ще го направим а, по същия начин, по който сме го правили и, на, а, и с други а, а, държави. Няма да оставим Косова изолирана. Госпожо Вебер, да, разбира се, всички работим за гражданите, но не всички в Европа можем да имаме една и съща перспектива. И така дори по-добре, но трябва да можем да слушаме. Така по отношение на Стокхолмската програма, това, което мога да кажа е за, по отношение задържането на данни, е а, че е един полезен инструмент, но приложното поле, а, лицата и а, професиите, които могат да се въз, а, възползват от това и така нататък, това са все теми, които се надяваме, че в добро сътрудничество с Европейския парламент ще успеем да разгледаме. Госпожо Аржентини, Знаем, че а в сферата на сигурността имаме организирана престъпност, тероризъм, киберпрестъпност, катастрофи, ако може така да се изразя. Организираната престъпност, както знаете, е огромно предизвикателство. Имаме поредица от много важни действия, конфискации на средства и активи, придобите по престъпен начин и поредица подобни. Далеч съм от мисълта да ви о, а, така оставам с грешното впечатление, че не сме а, че сме постигнали не, а, кой знае какви успехи. Не, не сме, но все пак достатъчно радикализацията. А, насилственото а, насилствените действия а, едва ли помагат на някой. Става въпрос за младите хора, а, които всъщност изхъбяват своята енергия и интелекта, именно за това вместо да излязат от тази радикална позиция и да вложат уменията си в по-полезна а, сфера. Ние трябва да споделяме а, опита си, да провеждаме съвместни учения, съвместни а, мероприятия, за да можем да сложим край на кибер а, престъпността. Освен това, а, помага и това, че а, ще бъдем по-открити или сме все по-открити, защото тогава няма смисъл да се пробиват а, сайтове и други. Просто се опитваме да не отворим твърде много нови ниши за организираната престъпност. Това е един добър начин а, да работим помежду си, да, да работим по нещо, след това да дойдем да споделим а, с вас а, идеята си. А, парламента, разбира се, си има своите а, квоти и така нататък. Да, всички ние работим заедно с обе, а, в, Съединените щати. Киберпрестъпността е също една от темите. В... Разбира се, има и съвместни действия, а, детска порнография и други такива. А, това са неща, а, за които се изисква и лична отдаденост, както а, сме наблюдавали да става а, да върват нещата, като става ясно, че е постигнат синхрон. Ксенофобията, расизма, независимо как се изразяват, са нежелателни. А, сега не съм запознат а, точно с случая, за който споменахте и изрезката от вас, вестника, но това не ми пречи да го заклеймя. Така, 5 до, 4 без 5, извинете, това означава, че тъй като имаме 12 членове на Европейския парламент, които искат да зададат въпроси и след това да дадем думата на, на госпожа а, Малстрем, то а, трябва да се ограничите в рамките на минута, минута и половина. Благодаря ви. Госпожо комисар, поздравявам ви много сбито и ясно представихте програмата си и имате нашата подкрепи. Конкретен въпрос. За да, бъ... се... да се управлява миграцията, трябва да има добра визова политика. Това е едно от най-важните средства. В момента изменяме регламента 135, 139 639. Има задължение за визи, които можем да наложим на трети страни, ако има злоупотреби, при приложение 1 и 2. И нещо, нещо много важно от политическа гледна точка автоматичната реципрочност, която включва случаи, когато ако една трета държава отново въведе визов режим и го наложи на една държава членка, 27-те държави членки ще реагират спешно, автоматично и солидарно. И каква ще бъде тази реакция? Всъщност тя ще се предприеме от комисията. И това е един голям дебат, който водим от месеци, който продължава и днес. Как ще реагира комисията? Госпожа Сепъл, благодаря ви. Проблем, да си има мер... Смятам, че в Европейския съюз все повече граждани се отдалечават от Европа. Това е основният проблем. И ние не само не сме способни да обясним какви са постиженията на Европейския съюз, а някакси ги опровергаваме. Искам да направя някои коментари и да задам въпроси по отношение на Шенген. Какво? Каква е солидарността с държавите извън с държавите по границите и как е, нали всички държави добре е, освояват парите, които се отпускат, дали е, парите, които се дават за регулиране, опазване на границите, отиват за тази цел. Споразумението за резервационните данни с Съединените щати може да има подобрение, но факта, че едно старо споразумение е малко подобрено, не означава, че е добро трябва да видим доколко подобренията променяват текста по същество или па са само козметични. Особено срока за съхранение на данните. Държавите членки не са съгласни да се променят някои разпоредби, но парламента формулира своите минимални изисквания. Носим отговорности по отношение на борбата с тероризма. В по-настоящем тези данни се използват за минимални дребни престъпления и освен това трябва да не забравяме гражданските свободи и права. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. И аз се присъединявам към похвалите, които бяха отправени към вас. Първия ми въпрос е свързан с оценката на Шенген. Много държави в момента считат, че парламента не трябва да участва в процеса за съвместно взимане на решения. Аз бих искал да попитам дали комисията поддържа първоначалната си позиция. Ние а, аплодирахме това, което вие направихте на базата на член 100, на член 77. Ще имаме ли второ поколение ШИС? Бихте ли могли да ни потвърдите, че това ще се случи през 2013 година, т.е. че тази система ще влезе в сила през 2013 или ще бъде отложена с една година? Uh, благодаря. Бих искала да ви благодаря, госпожо комисар, за всички усилия, които полагате в областта на политиката за визите и провеждането на диалог с Косово. Бих искала да ви попитам нещичко във връзка с пътния лист. Кога считате, че ще бъде изготвен пътния лист и кога считате, че той ще бъде представен на ам, компетентните органи на Косово. Аз скоро ще бъда в Прищина и наистина мисля, че трябва да вземем предвид както политическото, така и техническото измерение на въпроса и бих искала да чуя вашето мнение. Втория ми въпрос е свързан с Frontex. Виждаме, че мобите за обежище, които идват от петте балкански държави, за които не се прилага визовия режим, намаляха, но като че ли се увеличава броя на молбите, идващи от Босна и Херцеговина. Вие предвиждате ли някакви конкретни мерки? Поддържате ли тесни контакти с Швеция, тъй като в Швеция са се увеличили мобите на граждани от Босна и Херцеговина? Мислите ли, че е възможно да се премахне визовия режим за тези държави, при положение, че този въпрос като че ли беше забравен? Ago, from... Около преди година ви напомних, че имаше една мисия Рабиц. Добре известна мисията беше че имаше много големи потоци от иммигранти – които прииждаха от страна на Турция над общата граница. Фронтекс, комисията се опитваха да намерят начин да намалят тези потоци иммигранти. След това Фронтекс остана там и започна нов проект Посейдон, за да се намерят перманентни, постоянни решения. Една година по-късно е, е, картината е съвършенно различна. По-голям, е, по-голям брой са в сравнение с периода преди Рабет. 120 човека на ден се преброяват а, на, на хора, които идват в Европа през Турция. Е, искам да кажа, че не мога да кажа, че е много успешна историята, която ни се случва и която ви разказвам за този тип интервенции, дали Фронтекс все пак е ефективен? Благодаря, господин Ромеро. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Малстрем, за времето, което ни отделяте. Ще помоля председателя да не реже времето за изказване, защото всъщност искам да задам един въпрос. Не може да дойдете е, през февруари или март отново, защото за минута и половина не можем да ви зададем всички въпроси. Просто процедурно искане. Това не ми го бройте във времето за изказване. Тази сутрин говорихме с е, министра на правосъдието на Дания и е, представител на агенцията в Малта за службата службата за подкрепа в областта на обежището. И директора на службата каза, че не може, не получава информация от държавите членки, но ако тази служба не може да получи информация, тя не, не върши основната си мисия, не, не е това целта. Целта и не е да прави някакви програми. Ако искаме да имаме обща система за даване на убежище, трябва службата да разполага с информация какви. Колко, колко центрове за задържане има, колко моби за убежище, какви са условията на задържането в центровете и така нататък. Такава информация не съществува в а, а, службата. Комисията ли им може да предприеме една инициатива и да заяви на службата, че тя има правото да иска такава информация от държавите членки? Защото тази сутрин нейният директор каза, че са, те са се опитвали чрез неправителствени организации да получат данни. Това не е, не е сериозно. Кой може да даде такава правомощие на службата? Държавите членки, кой, комисията? Защото наистина без информация това не е общност на служба. Моля ви накратко да ни обясните и какво представлява план Б за Гърци. Благодаря. При всяко положение, това, което казах за ограниченията във времето за изказване, цели да се зададат възможно максимален брой въпроси. Вие знаете, че е, както обикновено, дневният ред е претоварен. Това е първото правило. Второто е, че всички в е, комисията, е, много хора ни натискат, имаме още повече още повече точки в дневния ред. Опитвам се да давам максимална възможност за всички да се изказват, но трябва някакси да се, управ... Управ... да се ръководи този дневен ред. Трябва да направите усилия върху себе си и да се опитате да бъдете максимално кратки, и в коментарите, които правите, и въпросите, които задавате, защото госпожа комисар разполага с определено време и трябва да има време за отговори. Благодаря, госпожо Малстрем. Съвсем кратко. Давате конкретни отговори. Благодаря ви. Въпросът ми е следния на неодавнашна среща говорихме за договорите за сътрудничество с гранич... страните, с които граничим в южната част на Европа и за регулиране на миграционните потоци. Е, какво ново в тази област? Египет, Либия, Тунис, млади и едва прохождащи демокрации. Но тези споразумения за сътрудничество трябва да бъдат официализирани не толкова на равнище Европейски съвет, колкото държавите членки. Вместо да говорим за солидарност, ние, има риск ние да, създадем, да създаваме нови и нови служби и агенции. ние уж искаме нещата да стават бързо, но ние не успяваме да осъществим конкретното воля за сътрудничество с тези държави. Трябва а, това да стане бързо, защото в противен случай а, южните държави членки ще бъдат свръхизложени на миграция. Госпожа Бос. Dankjewel voorzitter, dankjewel commissaris. Ik heb twee vragen over twee verschillende punten. Het ging net al een beetje over uh, extreem recht. Iemand wel, въпроса по два различни аспекта. Говорихме за крайната десница. Когато е, слушаме последните новини, изглежда все по-ясно, че през последните години крайната десница успява да действа някакси извън погледа, извън светлината на прожектора – и е, какъв... Миналата седмица една експертна комисия в Бундестага установи, че антисемитизма в Германия и в други страни, Полша, Унгария, се банализира и се разширява по отношение на антисемитизма и действията на крайната десница, тук ще спомена убийствата, извършени от крайната десница в Германия, комисията възнамерява ли да проведе разследване за надигането на крайно десните? Това е, е европейско явление. Аз се обърнах към полския министр в края на полското председателство, но а, той каза, че по... Не, но по това време полското председателство не се заинтересува от този проблем. Може ли комисията да поеме отговорност по този важен проблем? Второ, организираната престъпност. Казахте ни, че сте готова например, да конфискувате имуществото на а, престъпниците, но искам да разбера, ще има ли нови възможности за сътрудничество между всички заинтересовани органи, институции, кадастъра, данъчните служби, е, полицията, за да знаем къде отиват парите от организираната престъпност. Понякога това е много трудно да се следи. Благодаря, ще бъда съвсем кратко. Искам да ви благодаря за вашия ангажимент, Сесилия. Организираната престъпност се превръща в приоритет за парламента. И имам в това отношение два въпроса. Кога ще бъде внесен пакета предложения за конфискация? Отчетена ли е позицията на парламента в това отношение? И втори въпрос. До къде стигна оценката на рамковото решение 84-81 и преразглеждането? е? Благодаря, Малстрел. Известна сте за, съсредовните си декларации а, по, да, по, по Оценката на какво? Пита комисар Ронстрем? Оценката на рамка от 2008-841 Гай. Да, припом... да припомните каква е тази какво е това решение? Реше, решението за а, проследяването, рамката за борбата с организираната престъпност. престъпност. Oui, merci, merci, merci. Благодаря. А, парламент реши да възобнови проследяването на а, извънредните полети на ЦРУ и в това отношение депутатите ще се нуждаят от пълното сътрудничество на комисията. Известна с вашите декларации по, е, по тази тема. Те са необходими и полезни. И искам да получа уверенията ви, че това сътрудничество ни е гарантирано. И набързо втори въпрос за Средиземно море и партньорството за мобилност. Първата виза всъщност първото, първият знак, който подаде Европа е отказа на незаконните, нередовните мигранти и преди говореше се за отваряне, за възможност за мобилност между двата бряга на Средиземно море. Какви са вашите амбиции в това отношение? Какво възнамерявате да искате в преговорите с новите демокрации по южната бряг на Средиземно море? Благодаря ви. Отново думата е на комисар Малстрюм за отговори. Благодаря за многото въпроси. Две общи бележки. Е, съжалявам, госпожо Аржентини, да, забравих да ви отговоря на въпроса за политите на ЦРУ. А знаете, че съм работила в групата на господин Коелю. Всичко това е, обаче е в сферата на заместник-председател Рединг Разбира се, аз винаги съм готова да дойда във вашата комисия и може би следващия път ще, успе, ще успеем да отделим повече време за въпроси и отговори. Господин Диас, а, да, визовата реципрочност с Канада, САЩ и други държави. Да, напълно сме наясно и винаги се опитваме първо да намерим какво, решение, някакъв път по който да се реши проблема, отколкото да се, конфли, да се конфронтираме. А това наистина е доста разочароващо, като се има предвид, че с канадците имаме една доста богата история в това отношение. А ние трябва да намерим решение – по тази тема, но това означава, че целият съвет ще трябва да се ангажира с разрешаването му. Госпожа Сипъл, по отношение на, на развитието на нещата в а, външни, в териториите по външните граници на Европейския съюз в Гърция. Гърция, разбира се, правим най на което сме способни, за да подпомогнем гръцките власти. Ние не само им даваме средства, но създаваме проекти и ангажираме различни авторитетни организации, за да сме сигурни, че парите се харчат именно за тази цел и то по един разумен начин. Работим заедно. Ние не даваме а, някакви суми за подкрепа на бюджета. Не, ние работим а, заедно с тях, за да сме сигурни, че а, са използвали в правилната посока парите. Да, след това имаше въпроса за Шенген по член а, 77. Да, ние не сме си променили становището. Това е просто между трите институции. Но когато успеем а, на възможно най-ранен етап да хванем нещо, то тогава трябва да разработим и план за действие, а за да може държавата членка да ги използва, да използва и съответните инструменти, след това те да се добавят така че всяка държава членка, която изпадне в подобна ситуация, да може да се възползва от преди това съществувалите инструменти и да ги подобрява, разбира се. Значи не става въпрос само за тази правна база. И предполагам, че това, тази амбиция е ваша и на госпожа Вебер и това е правилно. Така, какво става, когато има проблем а, между някои държави а, членки. Надявам се, че ангажимента, който сме поели всички ние, а именно да спазим срока 2013 година, а, ще може да бъде направено. А, госпожа Фаджан за Косово. Подобна пътна карта, като на всички останали страни им е дадена. Не всичко е в мои ръце. Трябва и съвета да застане зад мен. Контрола по границите е изключително важен, разбира се. Съвършено сме наясно с подробностите, които касаят Косово. Прищина и Белград трябва да продължат с диалога а, именно и по въпросите за общото управление на границата. Освен това, работим с, а, на европейските съседи, за да можем да подпомогнем разрешаването на тези проблеми в южните части на Европа. Ние и а, се надяваме и планираме да се направи а, друга рабит а, операция, но ще трябва това да се направи с а, следващо донорство и се надяваме, че нещата ще си дойдат доста повече на местата, след като премине този етап. Европейската миграционна мрежа съществува, както знаете, а, която предоставя информация а, и тази информация е налична. Въпросът е обаче дали я използваме и доколко я използваме. А, безсмислено е, ако нямате определена информация, да се опитвате да тълкувате големите събития. Така, непосредствените ни съседи защо е толкова различно развитието им и е трудно да се предвиди какво ще се случи за един по-къс или по-дълъг период от времето. Всички аспекти трябва да бъдат приети а, и разгледани а, на базата на а, първите учебници а, които сме използвали, така да се каже, за да разработваме практиките си, за да улесним а, диалога по въпросите на визите конкретно в случая. Например, тунизийската а, полиция получи сериозна подкрепа в тяхната квалификация и а, някои други елементи. Разбира се, че трябва да а, работим и с Сирия, и с Египет, но а, тъй като а, няма пред нас една добре разработена а, система, а, за това ще трябва да изчакаме. Имаше и трудни въпроси. Наистина, с болка а, преживявам появата на ултра десните, Освен това, в а, мрежата за а, борба с радикализацията, това е много важно а, в а, рамките на интернет. Имам предвид, защото знаем колко много начини има те да проникнат а, по някакъв а, кибер начин в а, а, собственото ни а, досие, т.е. в ком, собствения ни компютъра и в а, поредица от а, други големи системи. А, трябва просто да се направи необходимото тези а, програми актив, на действие на радикалното дясно и ляво да бъдат по някакъв начин променени чрез обучение. Разбира се, че ние трябва да си сътрудничим като държави. Господин председател, аз мисля и се надявам, че отговорих на многото въпроси, които зададохте. Благодаря ви много за проявената ангажираност с моята работа и с темите, които са общи за всички нас. Отново ние сме тези, които трябва да благодарим, госпожо комисар, на вас. Час и 20 минути продължихме. Ако ни бяха дадени 2 часа, пак щеше да има оплаквания за недостатъчно отделения период от време и така нататък. Но винаги ви благодарим за вашата добра воля да работите с Комисията на Европейския парламент Либе. Вашето присъствие тук е много интензивно, диалога с вас е много подходящ и добър винаги давате възможно на изчерпателните и така добронамерени отговори. Благодаря ви много. Надявам се скоро да ви видим пак. Now, if you allow me. А сега, ако ми позволите, ако ми позволите, продължаваме с следната точка. Имаме още 10 точки, свързани с освобождаването от отговорност. Но, първо, трябва да чуем доклада на нашата колега Рита Борселино Е, ролята на Европол, Eurojust, Frontex и така въпросите по стратегията за вътрешната сигурност. Нашата, нашия докладчик Рита Борселино има думата. Аз ще помоля заместник-председател Интвелт а, да заеме моето място за 20 на минути, защото имам една друга среща и ще се върна възможно най-бързо. Благодаря. Okay. Um, thank you. We'll first give the floor to the rapporteur, Ms. Нека да дам думата първо на госпожа Барселино, която е нашия докладчик по темата. Колеги, рапорт... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, доклада, който ви представям днес, е резултат от няколко срещи и а, тясно съдействие с докладчиците в Сянка, на които искам да благодаря беше извършен и обмен на мнение с Европейската комисия и агенциите. Едно кратко уточнение. С оглед на изготвянето на по-кратък доклад, взех предвид броя думи, които мога да използвам с оглед на правилника на парламента. Аз обаче възнамерявам тези аспекти, които са залегнали в доклада, да ги доразвия в предложенията за изменение. Бих искала да поставя акцента върху някои от основните моменти в доклада, но преди това. Бих искала да кажа, че сигурността е много важна тема. Ето защо се радвам, че Европейската комисия се ангажира изрично да изготви стратегия за вътрешната сигурност на Европейския съюз. Тази сигурност трябва да бъде гарантирана с оглед на спазването на основните права. Необходимо е тези два аспекта винаги да бъдат разглеждани заедно. Насърчаването на основните права е ключов елемент на политиката на сигурност и най-вече с оглед на превенцията. С оглед на това, считам, че трябва този аспект да бъде доразвит в стратегията, която ни се предлага. Има един неясен момент, който е свързан с европейските институции, тяхната роля при прилагането на стратегията за вътрешна сигурност, най-вече след приемането на договора от Лисабон. В рамките на споделените правомощия Европейският съюз ще изпълнява по-скоро спомагателна функция – а основната роля ще играят държавите членки. Ако обаче казваме, че искаме стратегия на Европейския съюз, това означава, че трябва да отредим и подобаваща роля на Европейския парламент. С оглед на прилагането на приоритетите на тази стратегия, е редно да има и механизъм на оценка – Европейския парламент, който е с законодател, също трябва да има да играе своята роля в областта на тази стратегия. Европейският парламент, разбира се, и националните парламенти трябва да участват. Ето защо е необходимо да има по-тясна връзка между нашия парламент и националните такива. Т.е. трябва да има един постоянен политически цикъл, който да включва изготвянето на годишен доклад от Европейската комисия и в края на този цикъл трябва да имаме един доклад изготвен от Европейския парламент с оглед на стратегията за вътрешната сигурност. Относно мащаба на заплахата – Мащаба на заплахата трябва да бъде определен на базата на благонадежни данни. Само а, с подобни данни, можем да вземем адекватно решение. Необходимо е да положим и допълнителни усилия при изготвянето на отделни параметри и общи стати... статистики, да обменяме информация във връзка с различните заплахи. Защото в противен случай може да се окажем принудени да се намесим под натиска на явленията, без обаче да разполагаме с определена стратегия. Имам пет приоритетни области, които предлага комисията. В доклада ще видите, че не съм навлязла в подробности и не съм се спряла подробно на всеки един приоритет или на всяка една цел. Знаем, че има специални доклади в това отношение, така че тук съм се опитала да възприема един по-общ подход. Разбира се, нямаме изчерпателен списък на всички цели тук и не можем да разглеждаме всички цели на едно ниво терористичната атака не може да бъде разглеждана по същия начин, по който разглеждаме и е, бедствията или пък проблемите, свързани с интелектуалната собственост. Съвсем най-големите приоритети пък са борбата с тероризма и киберпрестъпността. Относно радикализирането. Необходимо е да актуализираме пред прилагания подход. След откриването на нацистското явление в Германия, след случилото се в Норвегия, не трябва да се ограничаваме само до религиозните аспекти. Насилието и радикализацията все по-често са свързани с конкретна идеология – която противоречи на принципа на равенство, който ние защитаваме. Относно значението, което се отделя на сигурните граници в контекста на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз, ние приветстваме тази идея. Мобилността на хората не винаги е свързана с конкретни опасности. Просто се нуждаем от една по-широко скроена политика, която да развие всички измерения на проблема миграцията, полагането на труд, движението на хората. Друг аспект, който съм разгледал в доклада е връзката между вътрешното и външното измерение – а, връзка, която не трябва да бъде прекъсвана. Министерствата на вътрешните работи трябва да играят своята роля при а, спазването на европейското законодателство. Европейската комисия също трябва да оцени въздействието на, поли... на политиката за вътрешните работи и значението на тази политика върху стратегията за вътрешната сигурност. Съдебното сътрудничество трябва да бъде ключов елемент в стратегията. За момента обаче съдебното сътрудничество не е толкова добре развито съдебното и полицейското сътрудничество трябва да бъдат засилени, трябва да се включат също така и компетентните органи на държавите членки, както и заинтересованите агенции на Европейския съюз. В това отношение се обръщам към комисията и към държавите членки, за да ги помоля да а, поставят това сътрудничество като приоритет. Бих искала предварително да ви благодаря за вашето сътрудничество. Основното послание, което исках да изпратя е, че политиката за сигурността не може да бъде сведена до една технократична задача. Тук имаме политически въпрос, който трябва да има и своето демократично измерение. Националният законодател и европейският законодател са тези, които работят по въпрос. Европейския парламент и националните парламенти също трябва да играят своята роля – и да изпълняват правомощията, които са им дадени по смисъл на договора. Благодаря. Комисията помоли да вземе думата преди да започнем дебата, за да представят някои елементи, които биха могли да бъдат полезни. Така че заповядайте. Да, благодаря. Само няколко елемента. На първо място искам да поздравя госпожа Борселино и да й благодаря на нея и на нейния екип за много плодотворното сътрудничество, на което се радваме и до сега. Няколко неща по точка 6 на този доклад. Общо казано, ние сме, свър... сме така доволни от доклада като цяло като мерките, които се предлагат, най-вероятно ще помогнат за определене поне на минимумите. Да се разработи още по-добре картината е полезно за всички в Европейския съюз. По точка 8 сме напълно съгласни за годишното отчитане и провеждане на а, дебати по вътрешната сигурност. Предизвикани от човека бедствия а, бяха изразени някои мнения, че няма нужда, защото не знаем кога и какво ще такова може да се случи, но ако има някакви много големи много така големи по мащаб пожари или нещо такова, те много често са предизвикани умишлено. По точка 12 нямаме никакъв проблем да се а, направят тези изменения, но ще трябва докладчика да каже в, а, позицията си. Разбира се, трябва да се вземат предвид и поредица от други фактори, защото ние всъщност не сме против, а искаме да подпомогнем а, борбата, битката с а, престъпленията, извършвани срещу природата и околната среда. Аз мисля, че достатъчно обяснихме, че се борим с всички форми на екстремна радикализация, а не с един определен вид. Що се отнася до сигурността по границите, искам да кажа, че всички сме съгласни, че това е инструмент, който може да се използва за осигуряване на вътрешната сигурност, разбира се и за контрол върху политиката на нашите на, миграционни потоци и така нататък. И накрая, по звената и агенциите, както каза а, вече докладчика, а, има някои изменения, които се предлагат и за това парламента трябва да има възможност да, да реализира своята важна функция на контрол. Госпожа Борселино и нейния екип отново са тези, на които искам да благодаря, че ни доведоха до тук и очаквам с нетърпение дебата, който ни предстои. Да, благодаря. Има шестима, които са поискали думата. Не, седем са вече. Започваме с госпожа Хенкес. И ако искаме да влезем в рамките, трябва да ви помоля да бъдете много кратки. Благодаря. Преди да говоря по доклада на госпожа Борсалина, аз бих искала да спомена няколко думи за пър, за факта, че това е първата, първият годишен отчет на комисията, който толкова добре и разбираемо е представен по отношение на ситуацията. Това всичко задълбочава нашия поглед върху работата, която е свършена до сега. Ето защо моите поздравления а, за а, екипа е, който подготви този добър документ. Освен това смятам, че доклада на госпожа Барселино е един от най-добре балансираните и затова искам да я поздравя абсолютно съм съгласна с повечето от нейните изводи. Няколко конкретни примера. Напълно съм съгласна с значимостта на обмена на информация и сътрудничество. А това се отнася и до службите за сигурност на Европейския съюз. Нещо друго много важно – необходимостта от общи от процедури а, за защита на общия интерес, връзката между вътрешното и външното измерение на сигурността а, също е много важно. И тази стратегия за вътрешната сигурност – е много важна, защото тя изпраща всъщност един сигнал за а, това, което трябва да се направи и как да се направи. Поредица от пъти тук в парламента сме разисквали подобни неща. Нещо друго, абсолютно съм съгласна че параграфа относно значимостта на организираната престъпност е много добре разработен. А ние проведохме дебат тук, нещо съвсем малко, което бих искала да добавя към тази алинея – корупцията. А може би тя трябва да бъде а, криминализирана. Защото а, тя е свързана с много и различни престъпления. Освен това имам някои съвсем слаби промени и също а, може да се окаже, че този компромис можем да го направим и в други насоки. дата започва с нормалната формулировка и се включват в него някои на стратегически разработки, като например а, сигур план а, на Европейския съюз а, за национ... за вътрешната сигурност и поредица от други. Или трябва да увеличим обема на, на а, темите и на докладите, а, или а, да а, намалим броя им, за да може да а, а, госпожо Ханкес, може ли да приключите? А, оратора продължава от средата на изречението, за съжаление. Няколко пъти беше доказано през последните години в Европа. А именно, че това е част от стратегията за вътрешните вътрешната сигурност. Аз като докладчик в сянка на ЕНП, от името на ЕНП, искам да кажа, че ние сме за той да бъде прият. Колеги, ще ви помоля да бъдете кратки, две, максимум три минути, защото в противен случай няма да успеем. Съгласно графика ни остават 10 минути е, до края на дискусиите, а има още 6 депутата, които поискаха думата. Трябва да дадем време и за отговор. Така че е, за, ако надвижите времето си с 10 секунди, това няма да е края на света, но бих искала да ви примоля да бъдете малко по-кратки. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да поздравя госпожа Борселино и да й благодаря. Тя наистина е успяла да съчетае всички елементи в своя доклад. Подчертахте необходимостта от сътрудничество между разследващите и съдебните власти. Подчертахте и ролята на Европейския парламент като институция, която трябва да играе своята пълноправна роля в областта на сигурността. Високо оцених факта, че вие упоменахте организираната престъпност на 25 5 октомври бе прият документ в това отношение. Мисля, че докладчикът разглежда въпроса в правилната светлина. Той казва, че трябва да се даде привилегия на престъпността срещу околната среда. Влиянието върху економиката също е от значение за гражданите, така че в това отношение ви подкрепям. Следващият оратор. Госпожа Саргентини, искам да поздравя докладчика госпожа Василино на първо място и по-специално за това, че в края на проекта доклада тя пише, че трябва да проучим и да преразгледаме заплахите над Европа и че набляга на равенството, недискриминацията, ценности, които трябва да отчитаме, когато преразглеждаме стратегията за вътрешна сигурност. Съгласна съм с вас и много държа на този пасаж в текста. Десет години съм била член на управителния състав съвет в кметството в Амстердам. Всеки път се занимавахме с уличната сигурност, предлагахме камери, пред, превентивни обиски, за да има по-голяма сигурност. Но в крайна сметка какво ставаше? Превентивния обиск се извършваше преди всичко върху емигранти, които пък те от своя страна се чувстваха никак сигурни трябва да се съчетават и индивидуалната и колективната сигурност. Това трябва да е сърцевината на стратегията ни. Това трябва да бъде подчертано още по-ясно във вашия доклад. Има връзка между двете, но имам чувството, че ние говорим много повече за колективна сигурност и забравяме, че някои е, хора страдат поради липсата на лична сигурност. И виждаме един друг проблем стратегията. Съчетаването на вътрешната сигурност и сигурността на Европа спрямо външния свят. Ако оставим на тези, които отговарят за вътрешната сигурност, да регулират заплахите, които идват от външния свят, каква ще бъде ролята на нашите дипломати за бъдеще и какво послание ще отпратим към държавите извън Европейския съюз? Това е проблем, за който трябва да помислим и той противоречи на член 21. Свършвам на член 21 от е, договора, който гласи, че външната политика на Европейския съюз трябва да се основава на основните права. И накрая, госпожо председател, ваше разрешение. Нещо изключително важно. Странно е да не можем да преценяваме върху, въз, възоснова на какво се прави анализа на сигурността. Това се прави абсолютно самостоятелно от Европол. Госпожа Верже. Благодаря ви, госпожо Вержия. Искам да благодаря на докладчика за много качествения доклад, който успяхме да направим, но искам да призная, че като четях доклада, видях, че някои от нашите очаквания не са осъществени успокоих се от предварителните изказване и верно е, че ограниченията в отношение на думите наистина си оказват влияние. Това въжи за редица абзаци. Съвсем телеграфно ще отбележа коментарите ми. Аз също смятам, че баланса между сигурност и човешки права трябва да бъде още по-ясно подчертан, защото доклад остава впечатлението, че се набляга преди всичко на сигурността. Смятам, и е, че всички знаем е, какви поражения на е, обществените свободи нанесе е, борбата с тероризма в редица държави членки, нещо, нещо, което продължава да съществува в някои държави. Трябва да сме много бдителни. Освен това, най-добрият начин да се борим срещу е, насилието е превенцията. Тук също трябва да се направи баланс, особено в периода на економическа и социална криза, когато насилията се увеличават и трябва да бъдем бдителни, без да бъркаме по отношение на средствата, които ще използваме. Имам известни съмнения по отношение на баланса между Европейската стратегия и зачитането на субсидиарността. В моята група държи много на субсидиарността, но това не трябва да ни позволява да освобождаваме някои държави членки е, да не изпълняват своите задължения по отношение на човешките права, да изпълняват Европейската конвенция за правата на човека, която те всички са подписали. Съгласна съм и с е, Юдит е, Саргенстини. Ще свършвам, госпожо Интвилт, след 30 секунди. Съчетанието на вътрешна с външна сигурност и някои думи са много общи, съвсем набързо, анализ на заплахите, с които трябва да се борим. Ако обичате, е, има четири оратора още, приключвайте. Има думи, които са твърде неясно и общи. Радикализъм или заплаха, най-общо казано – мисля, че трябва да се конкретизират, но ще направя предложение в това отношение. Благодаря ви. Госпожа Алваро, Лотфорд, госпожа Слотър и докладчика остават. Госпожа... Господин Алваро. Благодаря ви. Искам да благодаря на госпожа Борселино. Но, мисля, че тя е под възможностите си особено в областта на сигурността. И мисля, че можем да направим още много и, както каза господин Алмейда, не можем да вършим всичко сами. Нещо, което не виждам в доклада и което може да се включи, сътрудничеството с други организации, които вече имат а, стратегия за сигурност, НАТО, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и други, мисля, че много ще, ще извлечем голяма полза, ако се съгласуваме действията си с тях. И, като слушах, като, тук, трябва да помислим за какво говорим. Им, има ли то, точно дефиниция какво? Публична сигурност, сигурност на държавите. Какво точно се разбира под сигурност? Трябва да знаем за какво точно говорим, за да можем да изречем заключение. Много важно е да се подчертае ролята на Европейския парламент. Ние знаем нашето значение. И е особено важно да имаме конкретни предложения как да подобрим сигурността в различните области. Всъщност, това, което ми се ще да видя в доклада, комисията до сега не е представила. Това е един, е, един списък или органиграма на всички съществуващи организации, които се занимават с сигурност, как са изградени, каква е структурата им, какво, какво предлагат, къде можем да се съчетаем е, каква е свързаното законодателство, защита на данните, защита на личните на личния живот. Знам, че ми стича времето и смятам, че е, е, доклада е много добър като изходна точка, но можем да подобрим много, ако искаме е, да го подобрим, за да допринесем за стратегията в Европа. Госпожа Лътвод, която ще направя. Yes, I, I really just wanted to agree with the Commission, Mr. Nunes de Almeida, in picking up uh, in paragraph 10 that the rapporteur has been dismissive. Съгласна съм с а, заключението, че кризите и природните бедствия а, трябва да, да фигурират в списъка на заплахите. В началното продължение на комисията не се говореше само за рискове, предизвикани от човека, но за и природни рискове. Помислете обаче за това, което стана в Япония миналата година, цунами, цунамито, което доведе до ядрена катастрофа и всички осложнения, които последваха, нарушенията в комуникациите, енергийните мрежи, интернет, транспорта. В началното предложение на комисията се говореше за устойчивост над подобни събития. И тук към международните организации, за които говори Алваро, ще добавя нашите основни международни партньори, а това са Съединените щати. и киберпрестъпността. Плашва също, е също заплаха и доколкото знам, комисията подготвя едно а, а, обобщаващо съобщение за всички рискове, а, които могат да възникнат а, и подготвя политика за управление на рисковете за 2013 година. Както и мнозина от вас, смятам, че сигурността е нещо изключително важно, разбира се. А, миналата година на раз... доста време бях лишена от Блакбери, например, но има и много други проблем. Последния оратор, господин Слътер от Швеция. Председателството на съвета също иска да се изкаже, но те са кратки. Аз съм нов в, в тази комисия. Преди това бях в Инта, комисията по външна търговия. Много ми харесва 12-та точка, защото смятам, че екологичната престъпност а, а, заплашва сигу... нашата сигурност, нашето здраве. Бедността също, ако сте ако сте беден, не може да. Много лесно може да се радикализирате. И е, тези проблеми е, са много важни, за да се намали е, набирането на радикални елементи. Е, в различните страни има различен опит, но риска от е, е, природните бедствия понякога може да бъде много по-голям, отколкото риска от е, тероризъм. Едно наводнение може да разруши къщата ми, да прекрати а, железопътния транспорт, да наруши много важни социални функции. Именно за това трябва да бъдем устойчиви. Тероризма, борба, устойчивостта е много важно. Но трябва преди това от комисията да направи пълна оценка на всичките мерки, на тяхната цена, ефективност и на влиянието или въздействието на гражданските права и свободи, едва тогава може да, бъдем, да одобряваме нови мерки, защото има толкова много, толкова скъпи и е, честно казани е, мерки, от които могат да се възползват терористи. Благодаря, извинявайте. Датското председателство не ми дадаха вашето име, извинявайте. Аз ще се опитам да бъда колкото се може повече дъчанин и по-кратък. Но първо да ви благодаря от името на съвета и на госпожа Борсалино за този чудесен доклад, защото той показва много очевидния опит, а, извинете, интерес на Европейския парламент. Радвам се да видя, че сме а, покрили много голяма част от а, пътя и то съвсем, движейки се съвсем успоредно двете институции. В проекто резолюцията е има обращение а, към а, провеждане на едно много добре позиционирано в а, реалностите, проучване и анализ. Това е нещо много важно за а, цикъла политики на Европейския съюз като цяло, за да сме сигурни, че всичко ще бъде поставено по съответният реален начин. И така за 2013 година ние очакваме някои промени в а, а, подхода. Вътрешните и външните елементи в общата сигурност на Евросъюза е нещо, а, което трябва да бъде съчетавано по най-добрия начин. И така. А, по един дълъг път, който сме изминали заедно, ние сме вървяли съвсем успоредно, което е добре. Когато не сме а, се съгласявали едни с други, а това също е довеждало до подобряване на качеството, защото вътрешната сигурност е да, изключително чувствителна тема а, това касае и вътрешната сигурност на всяка държава членка. Когато видим препрат, мерките, касаещи участието, по-голямото участие на Европейския парламент в бъдещите разработки, трябва да не забравяме и деликатността на всичко това. Ние ще продължим да информираме парламента по работата, която е извършена по а, КОСИ а, на тримесечен принцип или всяко тримесечие. Благодаря. Госпожа Порселина, имате ли нещо да кажете? Да. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха благоприятно за моя доклад. Разбира се, че има неща, които липсват, защото е много трудно да се каже толкова много неща с ограничен брой страници и абзаци. Така че си предвиждах да подобря доклада именно чрез измененията, които очаквам от колегите, защото те ще обогадят доклада. Благодаря на, за, на всички коментари включително и за критиките за това какво липсва в доклада, защото това ще ми позволи да задълбоча тази обхватна и сложна тема, която съдържа много деликатни моменти, които трябва да бъдат подчертани. По отношение на ролята на парламента или пък зачитането на основните човешки права, това са два приоритетни елемента, от които не можем да се откажем, колкото и да трябва да е кратък доклада. Очаквам приноса на колегите, предложенията, които ще подобрят доклада. Да ви напомня, че, да ви напомня, че датата е 7 февруари. Така, а сега всички теми в дневния ред, които касаят освобождаването от отговорност. 9 точки 45 минути имаме на разположение. Това са а, отчети за 2010 година за комисията и за, а, за Европейския надзорен орган по защита на данните а, и а, Frontex, Европол, СИПОЛ и а, Европейският орган а, за а, пристрастените към алкохола и наркотиците и така нататък. Има по някои теми повече от един доклад, а по други само по един доклад, така че предлагам да дадем думи, думата на петте докладчика да бъдат колкото се може по-кратки. Може ли тези, които напускат залата, да бъдат по-тихи? Моля, ограничете уводните си бележки до 2, максимум три минути защото това ще отнеме около 15 минути и след това трябва да има някакво време за дискусии след това и на вас да дадем думата за окончателното приключване по съответните теми. Ik zal uh, inderdaad uh, heel kort zijn.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 се е, произнесахме предимно по темите, които засягат тематиката на Либе. Агенцията е разходвала редовно и добре своите средства. Има някои по-критични е, ситуации, които съм обхванал в доклада. Е, едно недостатъчно освояване на средствата от някои агенции в периоди в, в, в, на съкръщаване на държавните бюджети, да се искат, да се искат пари, европейски пари, които след това не се използват, е доста трудни. Трябва, обсъждаме кои работни програми пречат за използването на, на средствата и обръщаме внимание да следят как се разходват средствата. Освен това, не всички постове са заети. И това е необяснимо не от политическа гледна точка. Ос... Освен това, се, спирам върху финансовото управление и контрола на агенциите. Това е важно за нашата комисия. примерно, когато става въпрос за СЕПОЛ, за който доклад има госпожа Матия, имаме, имахме вече критики за, при освобождаването за 2009 година. И се надявам, че положението ще се подобри. Now, Mr. Е, Coelho is a little bit ill today, so... I think he's in, he's in excellent spirits. Mr. Busutil. Господин Коелю не е добре днес, но господин Бусотил има думата сега. Изработил съм проекта за Frontex, EDPS и за защита. А, Сметната палата а, посочва в своя доклад, че системите по контрол, които са аудитирани, са в рамките на изискванията. Но аз мога да кажа, че независимо какъв ще е извода окончателния върху всичко, аз все още смятам, че трябва да поискаме освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на тези три а, агенции. През 2009 година беше организирана една процедура, а именно организирането на вътрешен конкурс, а не чрез ЕПСО процедурите. EDPS каза, че това е направено, защото това са специализирани а, постове, т.е. че трябва да бъдат заети от специалисти. Това обаче не смятам, че е достатъчно основателно а, като причина, а защото всеки а, би могъл а, специалист отвън също да кандидатства. И аз смятам, че ние трябва да кажем на EDPS – че процедурата ЕПСО е стандартната процедура и а, тя е за предпочитане пред всички останали. Що се отнася до Агенцията за основните права, Сметната палата е установила, че още веднъж има високо ниво на раз, разходвани средства в края на годината. Почти половината от нейния бюджет е бил разходен през последния месец на годината и това не е за пръв път. Аз не смятам, че това е правилно и тяхното внимание трябва да бъде привлечено от наша страна към тази нерегулярност и необходимостта това да приключи. А, що се отнася до другата агенция, пак имам критики по отношение на наем, процедурата за наемане. Много малка част от 72-та поста, които са били свободни, са били заети, но те не са успели да ги попълнат. Това идва да покаже, че Сметната палата е направила а, такава бележка не за пръв път. А, и през 2009 година има същите бележки към а, начина на а, и политиката на наемане на нови служители. И накрая, по отношение на Фронтекс, мога да кажа, че основното ни притеснение, е, притеснение е големите суми, които биват пренасяни от едната година за другата в бюджета. А по, Фронтекс ни посочва, че основната причина е неизвестността по отношение кога точно и какви средства ще трябва да се използват за провеждане на операции. Това е вярно, но това не означава, че бюджета не може да бъде планиран по начин, по който да се избегне твърде голямия размер на сумите, които биват пренасяни от бюджета на предходната към бюджета на следващата година. Казвайки всичко това, аз смятам, че трябва с тези коментари да предложим освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета на тези агенции. Благодаря, госпожа Зума. Благодаря. Аз отговарям за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европол и Евроюст. По Европол нямам нищо специално какво да кажа. Всички финансови транзакции и операции за 2010 година са редовни, законни. Прехвърлянето на суми, големи суми от една година към друга съответстват на реалните разходи. Европол възнамерява да вземе мерки за да не се стига до так прехвърляне такива суми за в бъдеще. Освен това се ангажира от 2012 година нататък да контролира изпълнението на бюджета всеки месец, за да се избегнат прехвърлянето на средства от една в друга счетоводна година. Смятам, че ако продължат така, няма да има проблеми. Затова препоръчвам да се да освободи от отговорност полицейската служба. Втория доклад освобождаване на Евроюст. Тук годишните а, отчети отразяват а, а, финансовото положение от 2010 година. Всички операции са редовни, отговарящи, законосообразни. Въпреки това обаче някои текущи разходи на, за, на голям, в, голям размер са прехвърлени през, за 2011 година. Евроюст оправдава това с нов организационен проект, изграждането на нова компютърна структура за обработка на данни. Приветстваме мерките за 2012 година и по-специално разработването на конкретни планове за обществените поръчки във всеки един отдел. Евроюз гарантира, че необходимите разрешения за включване на обществени поръчки ще се дават възможно най-рано годината. Разбира се, трябва да следим агенцията да изпълни своите ангажименти и възможно най-рано да изпълни плановете. Колегията, която управлява агенцията, трябва да изправи също един факт. Административният изпъл... или изпълнителен директор не отговаря за основните, големите управленски решения, които се взимат от колегията. Това е негова роля. Струва ни се, че Евроюз трябва на всяка цена да се вземе с този проблем. Да направи необходимите проверки, колкото може по-скоро, за да няма липса на прозрачност и да приема нов регламент, който да гарантира прозрачност. Според оценяващия комитет, комитета за оценка, в техническите спецификации за обществените поръчки обявяването на търг не са спазвани всички предписания. Евроюст каза, че те са заместили това са една изчерпателна документация, която предвижда мащателна оценка преди отдаването, присъждането на една поръчка и се ангажира да приеме ясни прозрачни процедури за обществените поръчки. И последна критична бележка. Назначен е служител от един списък на чакащи с изтекъл срок. Трябва да се проверява валидността на тези списъци за в бъдеще. Евроюст се ангажира да прави това и винаги назначенията стават възоснова на резервни списъци, но трябва индивидуално всеки списък да се проверява дали е валиден, когато е, назначават нови хора. От 24 е, днес има 39 вакантни места, но това все още не е 100% задоволително, както каза и колегата Вин Ван Декам, защото са предвидени кредити за тези постове. Има е, финансиране и те трябва да се заемат. Предвижда се да се намалят кредитите за постове, а това не се харесва на агенцията, но въпреки всичко препоръчвам да бъде освободена от отговорност. Искам да благодаря на госпожа Девелт за а, Инвелт, извинете, а сега давам думата на госпожа Матю. De, de CEPOL, oui, oui. le Collège de police Merci, européen. Monsieur le Président, oui, oui. Monsieur le Président, chers collègues, concernant la décharge Уважаеми колеги, относно освобождаването отговорност за 2010 на СЕПОЛ, има много бюджетни кредити, които бяха пренесени от 2009, а през 2010 трябваше да бъдат анулирани, което противоречи на основен принцип на бюджетното счетоводство. Трябваше да бъдат одобрени разходите за съответните семинари, но трябваше да се вземат предвид и всички удостоверителни документи. Все пак имаме добри новини за СЕПОЛ – във връзка с структурните промени на агенцията. С удовлетворение може да отбележим решението на административния съвет, с което се прекратява действието на някои комисии в рамките на агенцията. СЕПОЛ посочи, че управителният съвет може да реши да организира конкретни работни групи, ако това се окаже необходимо. До 1 януари 2012 година в СЕПОЛ имаше много работни групи и комисии, които разглеждаха отделните проекти. След петгодишната оценка на действието стана ясно, че СЕПОЛ трябва да рационализира своята структура, за да може да се избегне дублирането на работата, така че сме вървим в правилна посока в това отношение. Също с оглед по-голямата ефективност, директора поиска от секретарията да а, вземе някои решения в, от организационно ниво. Тези решения обаче трябва да бъдат валидирани от управителния съвет. Затова приветстваме намаляването на броя на решенията на управителния съвет. Решения, които бяха 54 през 2010 година и които а, намаляха през 2011 година. По този начин много по-добре може директора да управлява функционирането на агенцията. С оглед по-голямата ефективност на разходите е редно да отбележим, че СЕПОЛ възприе препоръката на парламента, а именно ограничиха се членовете на съответния съвет. Бе обърната страница в историята на тази агенция. Съгласно документите, които предостави СЕПО, 2014 евро бяха възстановени от предишния директор, така че ви предлагам да освободим от отговорност тази агенция. Благодаря. И аз благодаря, господин Яколино. за Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Аз се занимавах с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомани. С оглед на това се срещнах с директора на тази агенция, който ми предостави удовлетворителни отговори. Това се вписва и в мнението на Сметната палата, според която всички операции са напълно законосъобразни и данните са благонадежни. Приканихме Европейския център да приведе в действие някои мерки, свързани с рационализацията на разходите. Целта е да се увеличи гъвкавостта и да се получи обмен на добри практики с другите агенции, които се занимават с същите въпроси на национално ниво. Считаме също така, че трябва да се предвиди бюджетен ред в новите финансови перспективи за а, този Европейски център, който се намира в Лисабон – ще бъде изготвена и една стратегия, която не се отнася само до а, наркоманиите, но и до а, другите пристрастявания към интернет, тютюнопушенето и така нататък. Така че ви приканвам да освободим от отговорност Европейския център. Благодаря, господин Яколино. Ние вече чухме петимата докладчици и имаме девет освобождавания от отговорност във връзка с изпълнение на бюджетите и затова имаме време за дискусия. Госпожа Интвел първо. Аз съм докладчик сянка на господин Босотил по отношение Агенцията за основните права. А, това е агенция, която ми е много близка по сърце. Ето защо смятам, че тя трябва наистина да функционира много добре, т.е. да й се предоставят среща. Два въпроса. Средства, извинете. Два въпроса. Как разбрахте, че през последния месец а, са направени най-голяма част от разходите? А, а, от а, какво е станало с средствата им? а, след като в началото на същата година те не са имали възможност, не са имали средствата а, да направят проучване за спазване на основните права в пресата, защото тогава те казаха, че не са имали средствата. А пред съда на Европейския съюз се е провело дело за, срещу служител, който е подал оплакване за тормоз от страна на ръководството на агенцията, а пък тук не става въпрос за бюджет или за освобождаване от отговорност, а става въпрос за политика по отношение на а, служителите. А, дали са правени някакви проучвания от ваша страна, за да ми отговорите? Да, благодаря, госпожин Фелт. Госпожа Кела. Искам да благодаря на всички докладчици за направеното, защото съм съгласна с голяма част от това, което те посочват. Нямам какво да допълна особено много, освен, може би, че по Frontex искам да кажа, че има един аргумент, който и аз разбирам, че Фронтекс има сериозния проблем за невъзможността да прогнозира или планира своите акции. Но това до голяма степен се отнася и до другите агенции. Аз разбирам аргумента, обаче не смятам, че това е из... извинение за пренасянето на такива големи суми от едната в другата финансова година. Не знам. Ако отговарях аз, ръководех аз а, полицейския колеж, дали нямаше да си а, помисля, че а, са необходими повече по-голяма скорост да се вложи в промените, които осъществявам, защото твърде бавно и а, недостатъчно като количество а, са промените и осъществените а, економии. Благодаря. Благодаря, господин, госпожо председател. Аз съм докладчик в Сянка по девете доклада. Бих искала най-напред да благодаря на всички докладчици за отличната работа. Нашата група може да подкрепи изцяло тяхната работа. Бих искала все пак да се спра на някои моменти, които бяха изтъкнати от колегите, които взеха думата преди мен. Става дума за СЕПО. Трябва да настояваме на критиките, които бяха отправени към Европейският полицейски колеж. Тази агенция вече беше критикувана в миналото и то доста строго, така че наистина съжалявам, че отново някакси лекомислено подхождаме към нещата. Трябва да поставим по-голям акцент върху критиките. Относно вакантните места. Хубаво е да бъде набиран нов персонал. А във връзка с Агенцията за основните права на Европейския съюз, съгласен съм с това, което казват, с оглед изразходването на бюджета на края на бюджетната година. Не е редно тази агенция да запълва всички останали вакантни места. Така че въпросът е свързан с изразходването на средствата на края на бюджетната година. Срок за измененията бе определен за 31. Няма. Нямам други коментари. Благодаря. Чухте някои въпроси, които бяха зададени към господин Босотил. Може би той би искал да реагира. Да, благодаря, господин председател. Що се отнася до първото, което беше повдигнато от София Интвелт, че 48% са предадени а, в края на годината. Да, точно така е. А, те са били разходвани а, едва тогава и това не е за пръв път. Да, госпожа Интвелт наистина има някакво основание да попита защо са отказали а, молбата на нашия парламент на базата да извършат нещо на базата на недостига на средства. Ами можете да попитате директора на полицейския колеж за това. Разбира се, планирането може би е можело да бъде направено много по-рано. Изглежда има така е, една суматоха, но голямо желание последния месец да се похарчи голяма част от бюджета. Значи планирането нещо не има е наред можеше част от тези средства да се използват да се проведе проучването, което беше изискано от госпожа Интвелт. Може би това е друг а, въпрос. Може би те са си свършили добре работата, като са отказали а, твоето искане. Разбира се, това беше шега. А, по другата точка нямам зна... никакво понятие за това. Бих искал да знам, но ако има нещо, което сериозно, към което трябва да привлечем вниманието на ръководството на агенцията. Ще поискам а, отговори от а, ръководството. Но освобождаването от отговорност и това, което споменахте за тормоз на даден служител, това е нещо, което трябва да проверим. Okay, thank you. I don't see any further questions. Maybe hand has been raised. Yes, other, other rapporteurs willing to contribute or react. Има ли някой, който иска да реагира? Фрау Зома. Благодаря. Искам само да се върна към вакантните места. И други докладчици споменаха това. Аз споменах това за Евроюст. Но като цяло трябва да помислим по този въпрос във всички агенции. Защото във всички агенции има тако, такъв случай. Критикуваме се, че харчат твърде много и трябва да видим дали се върши работа там. Вакантните места могат да значат различни начини. Може да тълкуваме това факта, че местата не се вземат през даден период, че те не са необходими. Така че препоръчвам всички да следим отблизо вакантните постове, например през следващата година, и да помислим доколко са необходими реално тези постове. Е, сега можем да отправим едно предупреждение към всички агенции. Госпожа Матия, в отговор на колегата за СЕПОЛ, не искам да правя апология на СЕПОЛ, но нека да оставим още време на директора да оправи агенцията, да я изправи на крака е, не само в бюджетно и в организационно отношение. Той това прави в момента и отношенията с управителния съвет не са никак лесни и това не, никак не му улеснява работата. Комисията го подкрепя и съм много оптимистично настроена за бъдещето на тази агенция. Окей. Okay. Яколино, мога ли да кажа още нещо? Не, просто да допълня. Не исках да допълня. Мисля, че приключихме с тази част от дискусиите. 9 доклада, 5 докладчика. Предложената ния краен срок е 31 януари. 31 януари, повтарям, по обед, на обяд. А гласуването ще се проведе при следващото заседание на Либе на 9 февруари. Значи, предложения за изменение трябва да бъдат връчени до обяд на последния ден на януари. Предложения могат да бъдат правени само на английски. Очевидно така ще стоят нещата, не знам каква е причината. И да бъдат в а, таблица Word за по-лесна текстообработка. Може би думата темплейт а, е полезна информация. Не знам защо ако искате да се оплачете, можете, защото това са някакви ограничения, а може би е полезно, не знам, да споделя от това с вас. Така. Следващата точка от дневния ред е Споразумение между Европейския съюз и Канада относно предаването и използването на резервационни данни на пътниците. PNR данните. господин Приве отново е докладчик. Представ, ще представи. Той е директор на вътрешна сигурност към главна дирекция вътрешни работи. Но той е по път насам и тъй като това е закрито заседание, това е всичко за онези, които не се предполага да са тук. Така, по точка 20, последна от дневния ред за ПНР, само членовете на Либе, представители на институцията, т.е. комисията, представители на съвета, на генералния секретар на парламента, правната служба и представители на политическите групи и на необвързаните. Благодаря.